Okay, ladies and gentlemen. Дами и господа, благодаря ви за присъствието. Свиках това заседание е последните три причини. Първо, Комисията по заето все още не е учредена и съвета на председателите на комисиите също не може да бъде учреден което застрашава графика за изслушванията на двамата нови комисари. Съвета на председателите на комисии би трябвало да се учреди в вторник, следващата седмица. На второ място, без учредяването на комисията по заетост, не можем да проведем първото си обикновено заседание на комисията – което е насрочено за сряда идната седмица. В програмата фигурира само представяне на програмата на финландското председателство. И също така има някои важни досиета, които изискват спешна работа. Ако искаме да се чуе гласа на комисията по заетост, например по процедурата по европейския семестър и бюджетната процедура. Трябва да се следва графика за двете процедури, за бюджетната и за европейския семестър. На фона на всичко това сметнах, че е много важно да се намери бързо решение за учредяването на комисията по заедост. Съжалявам, че не се допитах до всички преди това заседание, но когато вчера късно чух, че можем да ни бъде осигурена зала и превод, реших да действам и се радвам, че се явихте. Господин Каса иска думата. Благодаря, госпожо председател. Както много добре знаете, аз бях избран за квестор преди няколко дни, две седмици. Ето защо това ще ми е последния път като координатор на НП към тази комисия. Разбира се, аз ще остана в комисията, но не и като координатор. Защото сега трябва да се избере мой заместник. Надявам се, че господин Денис Радки ще ме замени като координатор. Вчера мисля, че имахме златна възможност. Бе допусната неволна грешка, но трябва да следим тези неволни грешки да не се повтарят често. Грешката бе неволна, както казах, но мисля, че трябваше да се допита до всички координатори за това важно заседание. Съгласен съм, че трябва да се захванем за работа и преди да изберем председател не можем да направим това. Както казахте, чакат ни важни досиета и така. Желая на всички, които ще бъдат избрани днес, късмет, на всички координатори е късмет. Прекарах много добре последните 5 години от всичките 15 години като депутат в парламента. Координаторите работим като екип и се надявам, че и новите координатори ще работят като екип. Няма да са винаги съгласни, но ние работихме като екип през изминалите 5 години, които бяха много важни, с много постижения. Желая на всички успехи, постоянство, за да постигнете най-добри резултати в нашата комисия, която за мен е една от най-важните в парламента. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за подкрепата вчера особено защото се свързах с повечето от вас. Искам да благодаря и на ЕКАРЕ за проявеното разбиране на ситуацията и се надявам, че сега ще минем към гласуване, защото всички чакат с нетърпение гласуването. Благодаря. Uh, you, uh, Благодаря ви, господин Каса. Благодаря ви за доброто сътрудничество по време на предходния парламентарен мандат. От името на и останалите колеги искам да кажа, че да поднеса извиненията си. Трябваше да постъпя по-различно, но това не означава, че не ценя нашето сътрудничество и очаквам с нетърпение сътрудничеството с господин Ходка и останалите координатори. Ако успеем да учредим комисията по заетост, мисля, че всички можем да бъдем убедени, че работата ще може да започне от тук на сетне. В началото на заседанието искам да кажа, че Имаме пълен езиков режим, който е доста забележително за едно заседание, организирано в последния момент, с изключение на малтийски, извинявайте, господин Каза, и словенски. Okay, sorry. So, Maltese... Извинявайте. Нямаме малтийски, словенски, датски, шведски и чешки са в пасивен режим. обявяването на заместниците, които ще гласуват по време на това заседание от името на НП. Госпожа Китандал, замества господин Форлас, социалисти и демократите, Алекс Агия Сабиля замества Нилас Флюксон от Обнови Европа, Ана Джулия Донот замества Джейн Броудви Зелените Кен фон Спартак замества Татьяна Зданока. Аз мисля, че я видях в залата. И е, идентичност демокрация Балдасара замества Стефания Замбели. А от ГУЕ господин Ботенгар замества господин Перера защото той трябва да се изкаже в пленарна зала. Така че ще идва и ще си... Ще напуска заседанието доста често днес. Това е. Обявявам заседанието за открито. Цел на заседанието. Учредяване на бюрото на комисията чрез избор на председател, и до 4 заместник председатели по същия ред, както бе обявено на предходни заседания. Първо председатели, след това заместник председателите. На лице е кворум. Благодаря ви за присъствието. Въпросът ми може ли да направите номинации за председател господин Рафалска? Госпожа Рафалска. Госпожо председател, колеги, от името на ЕКАРЕ искам да номинирам за председател на Комисията по заетост госпожа Дореш Николсонова. Добре, благодаря ви за номинацията. Въпросът ми е госпожа Никофос приема ли номинацията? Да, приемам. Имаме номинация. Има искане за думата. От името на социалистите и демократите искам тайно гласуване. Надявам се, че всички са си донесли картите за гласуване. Ще направим пробно гласуване. Има ли разлика между обичайното пробно гласуване и тайно гласуване? Ще направим пробно гласуване с тайно гласуване. Относно номинацията, зелените са за тази номинация. Зеленото е да, бялото е въздържал се, червено против, зелено да, червено против, Това е пробно гласуване. Пробно. Може да се упражнявате на тази машинка. Е НП с два гласа в повече регистрирани, един в повече, сега е наред. Не махайте карти от машината. Всички неясно ли са как, как функционира машината? Добре пристъпваме към реално гласуване. Не работи ли? Не знам защо, но има вода в устройството и не приема картата. Има ли техник в залата? Или просто отидете на друго място, да видим дали ще проработи оттам. Yeah? Okay. Работи ли? Хубаво. Обявявам начало на гласуването за председател на Комисията по заедост. Всички ли гласуваха? Така изглежда. Поздравления за назначаването ви. Вие ще ме заместите. Елате тук на президиума, ще се здрависаме и след това вие ще водите процедурата по избор на четирите заместник председатели. So, thank you. Благодаря, че ми оказахте доверие. Сега би трябвало да кажа няколко думи, за което не бях подготвена, защото това за мен е нещо ново. Голямата новина я получих сутринта, не рано сутринта, ми просто сутринта. Сега трябва да се отменя отпуската с съпруга, което не ми е лесно. И така благодаря за това, което ми причинихте. Аз съм от Словакия и може би трябва да говоря на словашки, за да чуете този хубав език. На първо време, след това всичките ми изказвания ще борят на английски. На първо място искам да благодаря на групата на ЕКАРЕ за това, че ме номинира в тази ми функция. Много високо ценя това. Знам, че за моята група не бе лесно да направи този избор. Така или иначе, искам съвсем накратко да се изкажа сега пред вас, тъй като вече съм избрана за председател – от 2010 година се занимавам с политика. От самото начало се занимавам с социални въпроси. 2010 до 2012 година бях заместник министър в Министерството по труда, семейството и социалните въпроси. Там се занимавах точно с заетостта. Съсредоточих се по-специално върху уязвимите групи на пазара на труда, по-специално хората с увреждания и физически и ментални. Но моята програма се беше съсредоточила най-вече върху ромите, които са изключени от обществото. В Словакия има много такива роми и половината от ромите в нашата страна живеят в едни много ужасяващи условия, които не са условия за 21 век. След това направих една реформа, свързана с образованието, но отвъд образованието се опитах да интегрирам всички тези хора на пазара на труда. тъй като не искам да има хора, които да зависят единствено и само от държавата и плащанията, които идвах. Пак казвам, работих и с много хора с увреждания, всякакви видове увреждания. В тази комисия се надявам да се съсредоточа върху този тип хора също. Трябва да кажа, че съм човек, който действа. Аз съм обичам конкретиката. Не обичам празните приказки, разтягането на лукуми не ми харесват празните думи, особено когато са нужни действия. Комисията Емпъл е най-важната комисия, според мен, в този парламент. Поради тази причина искам да се обърна с апел към всички ни. Надявам се да оставим в пленарната зала политическия маркетинг. Не, че там е много нужен, но така или иначе тук не е нужен със сигурност. Затова смятам, че трябва да действаме конкретно, да се занимаваме с конкретика. Дискусията трябва да почива върху данни, върху статистика и доказателства. Само един такъв дебат, който почива върху конкретни доказателства, може да доведе до конкретни резултати. Празните думи не служат за нищо. В крайна сметка нашата комисия ще окаже пряко въздействие върху живота на гражданите. Аз съм човек, който е също така отворен към компромисите моите врати ще бъдат отворени винаги, независимо коя група, а, от коя група сте. Стига, разбира се, да искате конструктивен дебат. Благодаря ви отново за това, че ми се доверихте. Не беше лесно да се избере човек, който всъщност вие не познавате по никакъв начин. И отново искам да благодаря на групата на ЕКАРЕ и по-специално на господин Шидло, и Рафаске. Благодаря ви. And now, uh, because I can't do it on my own as the chairman. Тъй като не мога сама да продължа като председател, имам нужда от заместник-председатели. За това моля сега да номинирате колеги за заместник-председатели. Uh, за първи заместник-председател искам да номинирам от името на социалистите госпожа Блинкови чуте. So now we have the first nomination. Това беше първата номинация. Приемате ли номинацията? Да, приемам. Благодаря. Нека да гласуваме сега с ръкопляскане. Thank you very much and congratulations. Благодаря и поздравления. Втори заместник председател очаквам номинации. Не виждам името ви. Заповядайте. Благодаря. Номинирам за втори заместник председател е колегата Перейра. Тя има опит в синдикалната дейност занимава се с въпроси сферата на заетостта и ще бъде отлични, отличен заместник председател на тази комисия. Благодаря ви. Госпожа Сандра Перейра, приемате ли номинацията? Да, приемам. Сега можем да ръкопляскаме. So we have the second vice chair. Вече имаме и втори заместник председател. Трета номинация – Каса. Господин Каза. Предлагам господин Томаш Зведовски. Здеховски, извинете. Приемате ли номинацията? Да, госпожо председател. Моля, гласувайте. Fourth... Четвърти заместник председател от зелените. Благодаря. Колегата Латенсиен номинира. Окей, мис Зипен. Госпожо Зипен, приемате ли? Приемам. Congratulations. Поздравления. Сега вече имаме и четирима заместник-председатели и можем да започнем своята работа. Okay, so it's the end of the meeting, actually. Това всъщност слага и край на днешното заседание. Благодаря ви отново. Okay. Yes.